Колеги, per favore, prendete posto. I relatori sono... Благодаря ви, колеги. Моля да си заемете местата. Докладчиците са тук и нашето заседание може да започне. Първа точка в дневния ред. Точка от 11 до 13. Влизане в сила на Лисабонския договор. Не знам, госпожа Локпилер, господин Галер, как сте се разбрали. Кой ще говори първо? Госпожа Локлидер. На нашето последно заседание на комисията през ноември представихме проект от доклада. Нашите изменения заслагаха процедурата на кометология. Тази регулаторна процедура с контрол ще даде на Европейския парламент правото да предприема мерки, които са извън тези предвидени в правната база. Проведохме подробни дебати по този въпрос и видяхме, че би трябвало да се използва процедурата RPS това ще демонстрира последователност. Освен това ще даде възможност на парламента да участва в бъдещи преговори за външни инструменти, като се има предвид, че настоящите инструменти ще прекратят да бъдат валидни през 2013 година. Освен това поискахме да се Сега, по време на Лисабонския договор, RPS вече не се прилага. Системата за прилагането на законодателството се прилага, като се прави разлика между законодателни актове за делегиране и актове за приложение – тази процедура за делегиране заменя е регулаторната процедура с контрол. Комисар Фереро Валднер даде своите възражения за въвеждането на регулаторната процедура с контрол или процедурата по регулиране с контрол. В момента се обсъжда как трябва новата процедура да се превърне в нормативен акт. Не е възможно обаче да включим изменения, като се отчита новото положение. Това са изключителни обстоятелства, тъй като те се намират правно между два договора, затова предлагаме да не гласуваме по доклада днес. Искаме обаче да помолим Афет да ни даде мандат да започнем преговори за принципите на стратегическия документ, които трябва да бъдат разгледани като така наречения делегиран нормативен акт. С оглед на Лисабонския договор и с оглед на настоящите преговори между институциите относно правните разпоредби. С оглед на графика за доклада, той ще зависи от изхода на преговорите между институциите. Междувременно, освен, че обсъдихме правните въпроси, проведохме неофициална конструктивна среща с комисията относно така наречения стратегически документ EDHR, който ще се създаде под шапката на Комисията за човешки права. Съгласихме се, че ще се действа след като се получи проекта за документ и след това ще видим дали ще има нужда от допълнителни заседания. Благодаря. Благодаря. Госпожа Лохбилер, господин Галер, искате ли да допълните това, което чухте? Благодаря. Мисля, че колежката Барбара каза всичко, което беше важно за тази сложна правна процедура, в която се намираме сега. Искам само да подчертая, Факта е да поясня за колегите, че в този доклад е, имаме две групи изменения. Първата група се отнася до предложенията на комисията и са в подкрепа на предложенията на комисията. Разходи, свързани с е, данъци, такси и прочие, да се финансират от бюджета на общността. Това е техническо искане. Ние подкрепяме комисията в това предложение. Другата група изменения, която предлагаме в нашия доклад, както и от колегите в Комисията по развитието, е да се предостави повече власт, повече правомощия на парламента, за да може той да следи това, което се случва по-отблизо в стратегическите документи и многогодишната програма. Затова провеждаме този правен дебат и затова има тази правна несигурност, тъй като липсва добра формулировка по какъв начин тази регулаторна процедура с контрол как ще бъде прилагана след влизането в сила на Лисабонския договор. Затова сега трябва да изчакаме да има адекватен текст, да той да бъде включен в нашия доклад и да продължим по-нататък. Работата върви паралелно в рамките на нашата комисия, Комисията по развитието. Относно стратегическия документ, който се подготвя от комисията и който скоро ще ни бъде представен официално, за това ние се нуждаем от вашия мандат, за това предлагаме да се отложи гласуването и очакваме вашата подкрепа за предоставянето на такъв мандат. Благодаря много за изказванията. Госпожа Бранднер, никой не иска да вземе думата. Господин Брок, заповяда. Господин председател, на кого трябва да се даде мандат? Penso che il mandato debba essere... Debba... Мисля, че мандата трябва да се даде на докладчиците. Може би те искат да кажат нещо. Да, прав сте. Вие поискахте аз и госпожа Гал да получим мандата. Имате думата. Това е следващата точка от дневния ред, но може би сега можем да я разгледаме. Става дума за това, което изложи госпожа Лох е, Билер, въпроса с така наречените Delegated Acts. Няма ли да бъде по-добре, ако ние от от АФЕТ преговаряме съвместно за всички инструменти, а не по-отделно. И по същия начин да преговаряме за инструмента за сътрудничество и развитие. И него да договорим отделно с съвета и комисията. Мисля, че ще бъдем по-силни, ако помолим за общ мандат и ги разгледаме заедно. Госпожа Отелер? Благодаря, господин председател. Решението, което беше договорено между различните служби и докладчиците, е отлично и аз мисля, че можем да дадем този мандат. Казаното от колегата Брантер е изключително полезно. В крайна сметка тези досиета трябва да бъдат разглеждани по двойки. Благодаря ви за това решение, защото в крайна сметка то не беше толкова лесно за намиране. Muniz e poi l'onorevole Brock, prego. Госпожа Мундиц и господин Брок. Благодаря. Аз като докладчик в сянка на групата на социалистите Смятам, че това, което тук се каза, е точно и вярно. Трябва да запазим правомощията за контрол на парламента при тези инструменти за финансиране. Трябва да е, успеем да си върнем това, което загубихме преди няколко години, когато и сега парламент отново трябва да придобие правото на контрол, тъй като и за това трябва да се присъедини към докладчицата. Господин Брок, заповядайте. Аз съм съгласен с посочените цели и с целите, които, по които трябва да се поговаря. Преговаря. Когато се преговаряше за тези инструменти за финансиране, аз водих преговорите от името на парламента, но органа, за който органа, който отговаряше за това, беше изключително голям. Смятам, че екипа за водене на преговорите трябва да а, обхваща всички политически групи, за да може да представи достатъчно добре нашата комисия. Добре. Друг някой Искрите да вземе думата? Колегата Лъзинг. Госпожа Лъзинг. Заповядайте. Заповядайте. Аз като докладчик в сянка на левицата могат да се присъединя към аргументите на госпожа Лохбилер и на останалите колеги. Вчера доста нашироко обсъдихме тези аргументи. Искам да благодаря за намереното решение в тази извънредна ситуация. Воле Лохбилер, прего. Госпожа Лохбилер. Благодаря, господин председателю. с това се занимава не само една политическа група. Господин Мичел се занимава с другия а, инструмент. Госпожа Кинга Гал а, е мой заместник, така да се каже. Има представител от комисията Инте, от комисията Деве. Госпожа Кинга Гал представлява и своята политическа група също време, но ако смятате, че ще засилиш позицията на парламента присъствието на още един човек, аз не бих е, била против е, това. Може да бъде от политическата група на социалистите и демократите. А, е, ние бяхме планирали докладчиците да а, договарят заедно с всички докладчици в сянка Не знам дали вие, господин Брок, сте съгласни всички докладчици в сянка да присъстват или пък смятате, че трябва друг баланс да спазваме. Мисля, че ще бъде много добре, ако запазим докладчици в сянка. Господин Брок, какво мислите по този въпрос? Господин Брок и след това госпожа Гал. Винаги имам проблеми с докладчетата в сянка, но в този случай не. Ако това е правилното решение, още веднъж да договаряме помежду си, нямам проблем с това. Не знам кои са докладчетата в сянка, но по принцип не съм против да участват и докладчиците в сянка. Колегата Гал? Госпожа Гал, благодаря, господин председател. Не мисля, че има проблем с докладчите в сянка. Аз самата съм съдокладчик. По отношение на срещата на 10 ноември, аз представих доклада. Този път се споразумяхме тя като съдокладчик, т.е. моята колега да представи доклада. За това госпожа Лох Билер започна, но ние сме абсолютно равнопоставени, координирали сме нещата. Съгласни сме относно това, което се споменава тук днес. Не смятам, че колегата мистер Мичел, който работи по това досие в другата комисия, ще има проблеми също. Аз също нямам, така че едва ли ще има затруднения. Благодаря. Questo punto eh, magari eh, definiamo la cosa alla fine. Добре. Тогава ще видим след края на дебата. Да, знам, че вие поискахте думата. Нека първо да слушаме всички и след това ще решим как ще процедираме. Заповядайте. Господин... Благодаря, господин председател. А НЕП има двама координатори, но това създава проблем, тъй като координа координаторите се договарят за това, кой да изготви докладите. Сега има спор за това как да бъдат разпределени докладите. Мисля, че работихме открито с госпожа Брен. Групата на социалистите определи своята позиция, която да залегне в доклада. Ние нямаме проблем да бъдем докладчик в сянка. Това е обичайната процедура в парламента. Добре. Сега, след като всички, които желаяха да се изкажат, вече го направиха, можем да дадем думата на господин Милър от името на Европейската комисия. Както спомена госпожа Лох Милър, комисаря Валднер ви изпрати писмо и очерта каква е нашата позиция по техническите въпроси. Надявам се, че това писмо ще бъде предоставено на всички депутати от комисията. В писмото госпожа Валднер изразява готовност ние да бъдем в сътрудничество в максимална степен. Ние приветстваме днешната инициатива да се даде мандат на докладчиците да проведат среща с представители на съвета. Важно е двата законодателни органа да проведат консултации по този въпрос и ние ще участваме в дискусията. Bene, allora mi pare di poter concludere dopo avervi ascoltato che... Благодаря за опита да направите извод от е, дискусията. Таримата докладчици могат да продължат да водят преговорите. Те са, е, освен това, от различни политически групи. и ще работят под надзора, така да се каже, на председателите на техните комисии. Нямам нищо против те да се договарят и с докладчиците в сянка. По този начин можем да постигнем тази по-голяма група от преговарящи. Така че мисля, че можем да им дадем мандата да продължат преговорите. И след това ще видим дали има нужда от други изменения. Господин Хаутер. Благодаря, господин председател. Политическите групи не можаха да назначат свои представители в групите, които ще се занимават с този инструмент. Аз съм председател на работната група, която се занимава с въпроса и съм малко разтревожена от този факт, защото няма да можем да свършим на време, ако групите не могат да представят своите участници. Надявам се, че НП и социалистите ще направят това бързо, защото не е добре да се действа така по неофициални канали. Да. Това е добре известна позиция. Ние в обща линия знаем какво трябва да се прави, но все още не разполагаме с имената на хората, които ще се занимават с последващите действия. В разширеното бюро, заедно с координаторите, ще трябва да бъдат предложени такива имена. Госпожа Гал, господин председател, аз също съм включена като име в цялата процедура. Винаги съм присъствала, още откакто сме започнали преговорите с комисията. ЕНП предложи имената. Аз съм присъствала, започнах преговорите за това. Не считам, че можете да вините ЕНП за това. Аз просто не разбирам какво се случва точно в момента но от наша страна всичко е наред, ние сме започнали, аз се занимавам с тези въпроси, присъствах, когато бяха стартирани разговорите. Госпожа Гал, никой всъщност не вини никого. Никой не вини вашата група в случая за сегашното положение – мисля, че стигнахме до разумно решение. Госпожа Юнив, последен оратор по тази тема. В групата на социалистите, докладчиците в Сянка трябва да участват в групите за финансовите инструменти. За финансовите ин... инструменти. Добре, така стигаме до следващата точка. Става въпрос за сигурността на доставките на газ. Докладчика Сариш Волски. помоли да се отложи разглеждането на доклада, защото той ще закъсне. Така стигаме до граф Ламсдорф. Той също не е тук. Това означава, че първо трябва да разгледаме последната точка от днешния дневен ред. Годишен доклад относно общата външна политика и политика на сигурност за 2008. Нека да ви дам обща представа за този доклад. Това е предварителна размяна на гледни точки – ще има допълнителен дебат през януари. В доклада се говори за стратегии. Преднамерено се избягват подробностите, няма претенции доклада да е изчерпателен. Става въпрос за най-основните неща. Това е цялостният подход. По отношение на съдържанието, с одобрението на Лисабонския договор – Европейския съюз придобива една по-важна роля. Затова е важно да има една последователна външна политика, трябва да има външни действия. Това означава, че има нужда и от необходимите ресурси в бюджета. Европейския парламент играе важната роля да гарантира економическата легитимност на тези външни дейности. Върховният представител вече е най- висшият орган в тази област и представителя трябва да идва в парламента регулярно. Тя, освен това, трябва да се допитва до парламента по отношение на избирането на посланиците или тези, които ръководят представителствата, специалните представители, освен това. Европейския парламент играе важна роля в рамките на ОВППС. Доклада на няколко пъти подчертава необходимостта от преразглеждане на съществуващите междуинституционални споразумения, най-вече онова свързано с достъпа до поверителните документи. Говори се за важността от един ефективен многостранен подход. Трябва да има силно укрепено сътрудничество с ООН. За това делегациите на ЕС в Нью Йорк и Женева, делегациите към ООН, трябва да бъдат захранени с персонал и ресурси, за да може те да изпълняват добре своята роля. Освен това, говоря за необходимостта от тясно сътрудничество между Европейския съюз и НАТО. Подчертава се, че Европейския парламент отделя голямо внимание на трансатлантическото партньорство. Говори се за политическата линия в конкретни географски райони, най-вече критичните такива, като Афганистан, Южен Кавказ, Западните Балкани, Близкия изток и така нататък. Накрая изтъквам, че в източното партньорство се крие голям потенциал. Същото въжи за Средиземноморския съюз. В миналото съвета отказваше да участва в дебати в комисията по темата на докладите на комисията, свързани с ОВППС, но с оглед на Лисабонския договор – както спомена и върховния представител вчера, ще трябва да установим едни отношения на реален диалог на всички етапи. Това най-общо представлява доклада. Аз го предоставям на вашето внимание. Тази сутрин или с нощи би трябвало да сте получили текста на английски. След няколко дни ще получите и другите езикови версии. Естествено ще отчита и вашите бележки. Не знам дали вече разполагаме с крайен срок. Да, всъщност гледах погрешната страница. 12 януари е крайния срок за внасяне на изменения. 12 часа на обед. Сега ви давам думата, ако искате да се изкажете. Allora, <laughs> se <laughs> la esposizione... Добре тогава. След като моето кратко представяне така ви е смълчало, няма проблем. Може би пък проблема се крие в това, че текстът е дошъл твърде късно и никой не е готов да коментира. А, ето, Тък му казах това и някой си е написал домашното, господин Брок. Е, Извинявайте, че съм малко по-бавен, обаче не внимавах достатъчно. Това е още от училище ми се случва. Още не съм чел доклада, за да дам оценка. Но бих искал да изкажа една идея, по която според мен трябва да работим. И това стана ясно след вчерашното изслушване на баронес Ешен. Мисля, че трябва малко да да помислим а, за външната политика и да начертаем някои линии, защото е, с наличието на е, отговарящ по въпросите на външната политика е, за съвета, сме в съвършенно нова ситуация. И ако не да внесем някакви идеи, ще изпаднем в затруднено положение. И вчерашното изслушване доста ме обезпокои. И ако в рамките на доклад включим тази тема, може би е, това ще ни помогне да насочим нещата в желаната от нас посока. Благодаря, господин Брок. В моето кратко въведение Аз а, а, засегнах въпроса и за моя предишен доклад а, и се позовях на някои точки от доклада, така че господин Брок, аз имах точно това предвид, което вие казахте. То се казва и в моя доклад. Благодаря, господин председател. Аз тази сутрин дойдох малко по-късно, трябва също да прочета и доклада, но ми се струва, че доклада тематично и географски обхваща основните въпроси. На второ място, докладът съвсем основателно, по мое мнение, подчертава, че съвета трябва да е в диалог с парламента по въпросите на общата външна политика и политика на сигурност на базата на годишен доклад – освен това, считам, че трябва да се постави акцент върху необходимостта за провеждане на консултации с парламента по въпроси, които са свързани с рибарството. По общата политика за сигурност и отбрана също. Мисля, че така ще повишим доверието към тези политики. Относно трансатлантическото партньорство, има призив за глобален подход към отношенията с нашите американски партньори. Вчера аз зададох въпрос към госпожа Аштън да изрази своята позиция по този въпрос – за мисиите в Косово. Мисля, че също трябва да се постави по-силен акцент, както и върху източното партньорство. Благодаря ви много. Да, всички тези въпроси са включени в доклада. Всъщност това, което направите, е да подчертаете някои от въпросите, които вече са вътре в доклада. Благодаря, че сте съгласен с тях. Има ли други желаящи да се изкажат? Няма. Така свършваме по тази точка от дневния ред. А, извинете, госпожа Братнер. Искам да кажа аз няколко думи по доклада. Аз съм съгласен с господин Барок относно изслушването на Леди Ештън. В момента се появиха много пресечни точки с GD Relix и с други места в комисията, така че положението в момента е много интересно. От страна на съвета е, е издаден един нов документ относно капацитета за медиация на Европейския съюз. Мисля, че е положителен факт, че там също се появи е, е, така един нов момент в област, която е много силна за Европейския съюз. Що се отнася до договорите на Европейския съюз с трети държави, е, те включват е, винаги една клауза за човешките права. Ние трябва да се застъпим това и за в бъдеще да остане така. Благодаря. <clears throat> Благодаря, госпожо Брантнер. ще вземем предвид това, което казахте. Срока за внасяне на измененията, казах вече, е 12 януари. Може в писмена форма да предадете вашите изменения или пък по друг начин ще ги вземем предвид. Не виждам други желащи да взема думата. За момента изчерпахме дневния ред, защото другите двама докладчици господин Ламсторф и господин Волски не присъстват, прекъсваме докато те пристигнат. След 10 минути продължаваме.